Good morning, colleagues. Добро утро, колеги. Нашата среща тази сутрин от 9.30 до 11.30, след което ще има заседание на координаторите до 12.30. Първо трябва да приемем дневния ред. Имаме няколко промени. Точка четвърта относно създаване на системата Евродак е отложена. От 11.10 ще гласуваме два доклада. Ако нямате възражение, този дневен ред го считаме за прият. За съжаление, е, е, превод на датски, хрватски и е, гелш няма да има днес. Препоръките на координаторите и имаме допълнителни срещи предвидени. Е, комисията съгласна ли е с датите, които предлагат координаторите? Добре. Е, трета точка. Европейския Европейската е, прокуратура, 16 държави нотифицираха парламента, че желаят това. С участието на 16 страни членки ще се работи по досието. Четвърто, относно нашата цел да станем комитет, който работи без е, хартия е, стъпка по стъпка ще започнем да се приближаваме към тази цел. Ще спираме да печатаме документи за е, срещите. Всички документи, както знаете, са на ваше разположение в e-meeting и ще започнем да спираме раздаването на документите на хартия, с което ще намалим използването на а, а, хартия, тъй като огромен брой хартиени документи остават неизползвани. За това веднага спираме да ги печатаме от днес нататък. Единствено а, дневният ред а, ще се раздава разпечатан пред а, м, залата ще ви помоля да се запознавате предварително и да се снабдявате с документите, които са ви необходими. ако има някой, който не е съгласен с това, моля да ми съобщи. Пето, електронното гласуване. Ще ви помоля да си подготвите картите за електронно гласуване, защото такова ни предстои от 11 и 10. накрая одобрение на протокол от заседанието 27-28 февруари, 23-24 и май и 21 март 2016. Ако няма възражение, протоколите се одобряват. Така, точка четвърта, както казахме, се отмени. Минаваме на точка пета. Това е доклад на комисията относно прилагането на регламента на Европейския парламент и съвет, относно прилагането на пазара и използването на прекурсори за взривни вещества. Е, както знаете, този регламент е, беше прият през април миналата година. Ще дам думата първо на комисията за кратка презентация, след което на вас думата да ам, се изкажете. Ханс Дас от името на комисията има думата. Заповядайте. Пет минути имате. Добро утро на всички. А, е, благодаря ви, господин председател, за това, че отделихте време а, да работим по тази тема. Знаем, ние вярваме, че борбата срещу използването на прекурсови за взривни вещества е много важна за превенцията на тероризма самоделните експлозиви продължават да бъдат предпочитано оръжие на терористите наред с конвенционалните огнестрелни оръжия. Знаем, че тези самоделни устройства са изключително ефективни. Видяхме какво стана в Брюксел, в Париж и наскоро в Египет. в интернет достъпът до инструкции за създаване на самоделни експлозиви е много лесен. Трансферът на знания е много бърз и много лекс и лесен. И тъй като имаме проблем с връщането на терористи и бойци е, в Европа, ние се страхуваме, е, че такива прекурсори, с които те могат да се здобият чужбина, могат да попаднат е, в Европейския съюз. Затова смятаме, че трябва да се предпазим от самоделните експлозиви. За целта е необходим съвместен подход на Европейския съюз, за да затрудним достъпа на терористите до прекурсори. Европейския парламент и съвета а, приех а, регламент 98 на кой черта 2013 относно предлагането на пазара и използването на а, прекурс, а, прекурсори, за да се ограничи използването на тези прекурсори а, а, и да се е, нотифицират подозрителни транзакции. Комисията прие доклад относно прилагането на този регламент е, с две цели. Първо да докладва за прилагането на регламента е, и второ да докладва относно е, упражняването на изпълнителни правомощия от е, страна на е, комисията. Както знаете, е, срока за прилагане на регламента беше, е, откакто се прилага регламента беше кратък и все още не могат да бъдат направени кой знае какви а, изводи. Първо, комисията отчита постигнатия напредък. А, ам, относно ограничаването на предлагането и използването на прекурсорите, второ обръща внимание на предизвикателствата и трето на усилията, които трябва да се положат а, за в бъдеще и накрая комисията засяга упражняването на делегирани пълномощи от своя страна. Първо, ние констатираме, че регламента допринася за намаляването на използване на прекурсори в Европейския съюз, ограничава абсолютното количество на експлозиви на европейския пазар. Оказва се, е, че е, се преминава към альтернативни прекурсори, които са по-малко опасни. Тези альтернативни е, вещества могат да се използват за домакински цели, но не и за производството на експлозиви. Второ, относно а, подозрителните а, транзакции а, и липси, а, също има постигнат напреднат. Докладът а, а, обръща внимание, че има редица предизвикателства във връзка с прилагането на регламента в страните членки. Първо, заради много дългите вериги на, а, на доставка. И второ, защото съществуват альтернативни форми на закупуване, най-вече чрез интернет, но и чрез лица, влизащи в Европейския съюз опитваме да установим и да оценим дали има разлика между различните групи лица, които разграничава регламента. Регламента би трябвало да покрие както лицата, които използват е, е, прекурсорите за професионална употреба, така и така наречените обикновени граждани. Терористите продължават да имат достъп до прекурсори и за това комисията възнамерява да преразгледа регламента, за да се справи с това предизвикателство и да заздрави системата за в бъдеще. Ние обмисляме дали да засилим санкциите и контрола ам, върху а, вече е, включените в списъка прекурсори и да включим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 дали да не задължим доставчиците по веригата на доставки да спазват определени изисквания. И обмисляме дали да вземем и допълнителни мерки, законодателни и незаконодателни, за да обхванем всички действащи лица. И накрая в доклада обръщаме внимание, че през 2016 комисията е използвала своите правомощия, за да добави още три прекурсии прекурсори, алуминиев прах, магнезиев нитрат и още едно съединение на алуминия. Работим много добре с постоянния комитет по прекурсорите. Там сътрудничеството между страните членки е много добро и сътрудничеството между този комитет, страните членки и комисията е много положително и много добро. Комисията продължава да работи ангажирано за пълното прилагане на регламента. Внимателно оценяваме необходимостта от допълнителни мерки в тази област и с нетърпение очакваме бъдещото сътрудничество с вашата комисия. Председателя, благодаря ви. Да помоля членовете да вземат думата, ако някой. Биргит Зипел. Благодаря, господин председател. Не искам да критикувам, просто искам да разбера по-добре. Вие споменахте, че има по-голям брой нотификации и доклади за подозрителни транзакции. Този брой се увеличава, защото се увеличава а, чувствителността към тази тема или пък защото има по-голям брой проблемни транзакции. И в крайна сметка тези транзакции законни ли са или са незаконни и водят след себе си разследване? последващи действия. Де, е, докладът а, е, а, е, говори за делегиране на правомощия. Как работи това? Как се осъществява на практика? Това е втория ми въпрос. А, друг някой желая ли да вземе думата? Благодаря, Биргит. А, господин Дас има думата да отговори. Благодаря ви за въпросите. Първо, наблюдаваме множество ефекти. Взаимодействието между различните фактори е голямо и трудно може да бъде разграничено на места, но като цяло намалява количеството на прекурсорите. А, това се дължи на факта, че много економически оператори а, е, прилагат изискванията и някои производители доброволно са преустановили а, а, производството, а други търговци доброволно са преустановили продажбата на прекурсорите. А, това обаче не води до сериозни економически загуби за бизнеса. Това е едната страна на а, а, уравнението. От друга страна, страна наблюдаваме е, увеличен брой на нотифицираните подозрителни транзакции. Това най-вероятно е, се дължи на взаимодействието на множество фактори. От една страна заради по-голямата бдителност и за повишената чувствителност е, на това, че засегнатите лица стават по-внимателни. Е, е защото правоприлагащите органи упражняват по-голям натиск и наблюдават по-близо економическите оператори. Някои страни членки обменят информация адхок е, относно е, отказани лицензи е, и така нататък, но за момента това са епизодични действия. Пак повтарям, ние сме на един много ранен етап от прилагането на регламента и сигурно ще имаме по-ясна картина след няколко години. Относно упражняването на делегирани правомощия, до този момент сме се възползвали от тях, за да да добавим трите вещества, които споменах към анекс 3. Това са три вещества, които подлежат на контрол. Искането за това дойде в голяма степен от постоянния комитет по прекурсорите и страните членки. Те настояха тези три вещества да бъдат добавени към списъка. предложенията, постъпи нотификация а, до Европейския парламент и до а, съвета, не постъпиха възражения, съответно те бяха прияти. Благодаря ви много. Тъй като не виждам други колеги да искат да зададат въпроси или да коментират, благодаря на комисията, благодаря на Биргит, че успяхме да разменим мнение. Минаваме към по-ефективния процес на връщане. Е, знаете, че беше прията е, препоръка за прилагането е, на директивата, за да могат да се постигнат нейните цели. И като последващ процес от Малта. Препоръките са свързани с съобщението на комисията относно един по-ефективен процес на, връщане при, на връщането Сега ще дам думата на господин Тодораш от е, DigiHome да представи препоръките на комисията относно е, политиката на връщане и обновения план за действие. Той тук ли е? Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, комисията използва измервания, за да продължим действията, за да видим, че има ефективни мерки и хуманни операции за връщане. В същата логика ефективната политика за връщане трябва да се базира на съответни мерки в държавите членки и сътрудничество с трети държави. През 2015 година комисията прие план за действие за връщанията. В него има 14 действия. Много от тях вече са реализирани. Този план беше прият и повечето от него беше изпълнено преди миграционната криза. Но като гледаме положението в момента, решихме, че има нужда от актуализация от, друга, от една страна, процента на връщането някъде към 25-27%. Ако приемем тук реадмисиите в Западните Балкани и източното партньорство, където реадмисията върви добре. Реадмисията пада под, доста под 30%. От друга страна, приближава датата, когато 1 милион кандидати за убежище ще получат решение по своите искания и голяма част от тях ще бъдат отхвърлени и трябва да сме подготвени и съответно държавите членки за тази ситуация. Това е целта на новият ни план за действие и пакета, който беше прият е, в началото на март. Вземаме предвид е, реалността и спешността, която се изисква в момента. И също така наблюдаваме как държавите членки използват законодателните и финансовите инструменти за ефективно връщане. Какво се съдържа в новия план за действие? От една страна се опитваме да направим националните процедури по-ефективни, като се използва по-добре директивата за тази цел. В пакета има препоръки за това как държавите членки <clears throat> изпълняват директивата. И след малко ще мина към препоръките, който е отделен документ. На второ място разгледахме как в държавите членки и на равнище Европейски съюз процедурата за убежище трябва да се свърже по-добре с процедурата за връщане, за да има последователност, синергия на национално равнище между двете процедури. На трето място. В плана за действие <clears throat> се говори за подобряване на обмена на информация между държавите членки и агенциите на ЕС, които работят по тази тема. Глеждаме системите за информационно обслужване, достъпа на държавите членки и органите към, до тези системи. Как да се подобри този достъп? На четвърто място, в плана за действие се говори за обмен на най-добра практика, за да има последователност при доброволното връщане и интеграцията. Там се говори за хармонизация, хармонизация на пакетите като знаем, че в момента някои <clears throat> държави, трети държави се опитват да избират между държавите членки най-изгодни пакети. Искаме да подобрим взаимодействието между действащите лица, по-специално Европейската агенция за крайбрежна охрана и границите участва активно в тази дейност. Очакваме от е, тази агенция да засили обучението на властите в трети държави за доброволно връщане и това да бъде направено до октомври. Очакваме увеличаване на <clears throat> финансовата подкрепа от държавите членки до 200 милиона евро и, както казах в началото, разглеждаме и съответните предизвикация, тълства връзка с реадмисията, за да има ефективно сътрудничество с трети държави. Споменах препоръките. Всъщност тези препоръки се базират на директивата за връщането. Те са много прагматични и използват оценките по Шенген през последните държави години. Като Целта е държавите членки да прилагат по-добре разпоредбите на директивата за връщане. Не сме прили нови разпоредби. Придържаме се към това, което е записано в директивата. Всъщност препоръките <clears throat> не са насочени към всички държави членки, а са конкретизирани съобразно потребностите във всяка държава. Очаквам от държавите членки да прегледат критично националните системи и да <clears throat> предприемат съответни мерки. Накратко тези препоръки искат да подобрят сътрудничеството между всички органи, обмен на опита и да се преодолят най-сериозните пречки пред връщането отстраняването на неефективните елементи в процесуално отношение при връщанията. Оценяваме възможностите за оценка на исканията за обежище. В препоръките се, съобщ... се споменава и използването пряко на забрана за влизане, когато е необходимо. Другата ни цяло е по-добра информираност. Два момента, които според, мен, <clears throat> според нас са изключително важни от гледна точка на гражданското общество и бяха обсъдени много интенсивно през последните няколко седмици. Ставаше дума <clears throat> за задържането и за непълнолетните лица. При задържането сме посочили съвсем ясно как да се прилага и тълкува директивата за връщанията и как да се използва рамката в нея. В директивата не се позволява задържане с единственост заради задържането препоръчвам на държавите членки да използват е, интелигентно ограниченията в тази директива. Там, където има сътрудничество, има възможност за връщане и реадмисия. Задържането може да се използва за реализация на връщанията. Там, където няма <clears throat> споразумение за сътрудничество, за реадмиция. Е, препоръчваме да се внимава, когато се прилага задържането във връзка с непълнолетните лица. Става дума за <clears throat> изясняване на правния статут. Мисля, че това е най-важното, което трябва да се направи на равнище държави членки, защото неясният статут може да ги тласне към сивата зона. В препоръките се казва, че като най-добра оценка на най-добрия интерес на детето може в някакъв случай връщането на детето към държавата членка, към негото семейство може да се окаже най-добрият вариант. Но този вариант би трябвало да бъде част от цял набор от действия. Този пакет е амбициозен набор и изисква <clears throat> инвестиции в човешки, финансови и <clears throat> други ресурси. Комисията е готова да подкрепи държавите членки и ще докладваме за напредъка по новия план за действие до декември 2017 година. Благодаря. Благодаря. Темата е изключително важна. Нека да минем към списъка за изказвания. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на представителя на комисията за подробното изложение. Искам съвсем ясно да заявя, че има един аспект – една сфера в нашата политика за миграция, където сме доста далеч е, от ефективността при връщанията. Ако погледнете статистиката, ще видите, че броят е изключително малък. Чухме кои са факторите и е много важно <clears throat> всички държави членки да работят заедно, че да се създаде система, която се прилага еднакво навсякъде във всички държави членки. И от тук <clears throat> избирането от трети държави е недопустимо. Искам да кажа няколко думи за моята страна, където <clears throat> се реализират успешни програми за подпомогнато доброволно завръщане в съответствие с принципа на не връщането. Всъщност, е, е, тук има практически и прагматични измерения, които са много важни. Ако реадмисията не е възможна, ако държавата членка на национално равнище няма <clears throat> двустранни споразумения с третата страна, тогава се питам каква е ролята на комисията през последните 3-4 месеца се вижда, че не сме направили <clears throat> достатъчно по агенцията за крепрежна охрана и границите. Очакваме <clears throat> по-голям акцент и по-интензивна дейност, тъй като сроковете <clears throat> са много кратки. Да не забравяме какво е договорено на политическо равнище и вече не е, още не е реализирано на практика. И накрая, във връзка с <clears throat> пояснението на правния статут. Този аспект е изключително важен. Познаваме различните методи в различни държави членки и се вижда, че имат <clears throat> доста големи злоупотреби <clears throat> с този статут и много често от непридружените пълнолетни деца изчезват. И тук и комисията и държавите членки трябва, наистина трябва да работят заедно, за да реализираме общата политика. И то по-ефективно. Благодаря. Lot, Благодаря следващата колега. Благодаря, господин председател. Иска ми се да се спра на някои по-различни аспекти. Някои харесват това, други не, но това е истина елементът на връщането е част от нашата система на предоставяне на убежище. Т.е. онези, които подадат молба за убежище, но не го получат, трябва да бъдат върнати. В идеалния случай би трябвало да бъдат върнати в страната им по происход. Първият въпрос. Съгласна съм. Ако ще говорим за връщане, питането е как ще го извършваме. Нуждаем се от ясни правила за зачитане на достоинството на хората, и за извършване на връщането по приемлив начин. Вторият въпрос. Наистина ли връщаме всички онези, които не са получили обежище в страните им по происход, или Говорейки за връщане, имаме предвид връщане в която и да е трета страна. Защо трета страна следва да приема лица, които не са нейни граждани? Ние може и да плащаме за тях, но защо да е длъжна третата страна да ги приема? Опасявам се малко какво точно политическо послание изпращаме. Не става дума за пари. Става дума за това, че ние имаме възможност да се грижим за тези хора, а искаме от трети страни срещу заплащане да се грижат за тях. Та, мисля, че трябва винаги по възможност лицата да се връщат в тяхната страна по происход. И още нещо. Колегата Роберта Мецола току-що спомена, и това е вярно, имаме някои двустранни спогодби за връщане. Не е ли редно обаче да имаме европейски споразумения за реадмисия? Не мисля, че е полезно една от нашите държави членки да има споразумение за връщане на незаконно пребиваващите, с която и да е страна по происход. Тогава тази страна може да връща лица с това гражданство на съответната трета страна или страна по происход, но другите държави членки нямат тази възможност, тъй като не са страни по въпросното споразумение. Мисля, че би трябвало да имаме общо европейски спогодби за реадмизия а не 27 или 28 национални такива спогодби. Очаква се от нас да излъчваме ясни сигнали. Ако искаме да излъчим такъв сигнал, той трябва да бъде, че ние защитаваме хората, които бягат от преследване, включително изтезание, но не можем да предложим същата степен на защита на хора, които бягат от бедност. Струва ми се, че нашето производство за предоставяне на статут на беженеца трябва да бъде юридически издържано, но също така и позатегнато. Мисля, че не е приемливо хората да стоят в Европа година и дори повече и едва тогава да бъде постановено решение, че ще бъдат върнати в страните им по происход. Трябва да изпратим посланието, сигнала, че ние защитаваме само нези, които имат право да получат обежище. И в тази посока трябва да работим. Въпросът ми в тази връзка, имате ли информация държавите членки на Европейския съюз да работят по този въпрос, да затегнат режима на предоставяне на убежище, но по юридически издържан начин. Следващият въпрос, който стои, е за сътрудничеството ни с трети страни. Какво правим, за да се изпълняват спогодбите за реадмисия от страна на тези трети страни? Е, положението в страните по происход е твърде различно. Ограничителни ли са действията по отношение на тези страни по происход или обмисляме промени в различни аспекти на външната ни политика, включително търговия, риболовна дейност и прочие. Каква е стратегията ви в тази връзка и какъв е напредъкът, който може да бъде отчетан? Благодаря. Благодаря, господин Костлер. Ich möchte hier betonen, dass es auch ähm, Искам да подчертая един факт. А именно, когато сме изправени пред кандидати за статут на беженец, чието заявления са отхвърлени, процесът трябва изцяло да бъде съобразен с изискванията на Хартата за основните права в Европейския съюз и с върховенството на закона. Това трябва да са нашите водещи принципи в отношението ни към е, кандидатите с отказ. Техните основни права трябва винаги да бъдат спазвани. Иска ми се да се спра на два момента. Когато Кандидатите за статут на беженец биват задържани на границите. Съответства ли това с принципите на правовата държава? Като се има предвид, че правовата държава почива включително върху принципа на презумпцията за невиновност. Това е изключително важен принцип, който се спазва във всички държави членки на Европейския съюз. Длъжни сме да гарантираме върховенството на този принцип всеки път, когато до нашите граници стигат лица, които могат да бъдат окачествени като кандидати за статут на беженец или мигранти. Вторият въпрос е какво е отношението ни към ненавършилите пълнолетие е, лица? Разбира се, тук трябва да се ръководим от изискването за спазване на висшите интереси на детето, на лицата не навършили 18 годишна възраст като същевременно трябва да се предприемат и необходимите стъпки за насърчаване на събирането на разделени семейства. Благодаря, господин Диаз Демера. Благодаря, господин председател. Турно. И... Цялата тема за ефективното изпълнение на директивата за връщането става все по-актуална, както е посочено и в известието на комисията за по-ефективна политика на връщане. Но това е само отправна точка. Искам да припомня, че директивата за връщанията беше подложена на много интензивни разисквания през периода 2004-2009 година в нашия парламент. Е, Карлос и други колеги си спомнят това. Директивата бе приета с подкрепата на двете най-големи политически групи в парламента. Европейската народна партия, която в онзи момент бе подкрепена от британските консерватори, а от друга страна и групата на социалистите. Господата Обиос и Борел, двама испански социалисти, бяха единствените, които не подкрепиха директивата от социалистическата група. Това бе отправната точка на това дълго пътуване. Трябва да ви кажа, че директивата бе свързана и все още е свързана с много спорове. Има един важен въпрос, който ми се иска да задам в тази връзка – колко държави членки на Европейския съюз са въвели директивата в националните си законодателства? Колко са я транспонирали? За тази директива и нейното въвеждане в националните законодателства бе даден доста дълъг, необичайно дълъг срок, особено на Гърция, предвид множеството острови, които са ставна част от нейната територия. Това първо. Второ, ако правилно си спомням, Гражданското общество изразяваше по време на разискванията като цяло недоволство и нетърпимост към две неща – задържанията и задържането на ненавършили пълнолетие лица в е, частност. Думата detention – задържане в наказателно-правния смисъл не е използвана в директивата. Затова е много важно съветът и комисията да изяснят концепциите, които използваме в разговора си за тази директива. Изясняването на тези понятия ще ни бъде много полезно при изпълнението на директивата. Повтарям, в директивата не се визира задържане. Използва се retention, а не detention в наказателно-правния смисъл на думата. Също така спомним си, че се опитвахме да гарантираме юридическа сигурност. Административното ограничаване, а не задържане в наказателно-правния смисъл на думата, можеше да продължи 18 месеца. След 18 месеца ограничаване, административно ограничаване на движенията, как се спазват правата на тези лица? Ако лицето е получило отказ, какво става с него? Известието на комисията във връзка с ефективността на връщането не отразява тези аспекти. И разбира се, съгласен съм всичко, което бе казано за тежкото положение на лицата не навършили пълнолетие. Председателят благодаря. Много полезно изказване, господин Диас Демера. Аз исках накрая да попитам за политиката за задържане в наказателно-правния смисъл на думата. Вие правилно ни припомнихте, че този термин не се използва в директивата. В наръчника на Комисията за прилагане на директивата обаче терминът се използва. Задържането е до голяма степен от сферата на компетентност на държавите членки. И за това е редно да чуем съображенията на комисията. Вярно е, че гражданското общество се вълнува по този въпрос. Задържат ли се хората наистина при затворнически условия ли става така, как се съблюдават тогава правата им. Комисията в наръчника си за прилагане на директивата е пояснила, че задържането на лицата не следва да се превръща в системна практика. Наистина ли е така? Наистина ли не се задържат системно лицата? Това е продължение на думите на колегата Диас Демера – въпреки че думата detention не се съдържа в директивата. Господин Радев. Терористичните атаки в Стокхолм от петък и Берлин от декември миналата година доказват, че трябва да бъдем особено обърнато внимание на извършването на най-ефективни и най-вече бързи процедури по връщане на мигранти, които не отговарят на критериите за получаване на международна закрила. Вярно, процедурите срещат значителни практически затруднения, но само чрез връщането на всички тези, които нямат право да останат на европейска територия, само така системата за обежище може да оцелее и сигурността на гражданите да бъде подобрена. Затова е нужно засилване на сътрудничеството с трети държави и по-точно подписване на още споразумения за реадмисия, както на европейско ниво, така и двустранни. Естествено, колкото по-малко нередовни мигранти, които нямат право на закрила, навлизат на европейска територия, толкова по-малко операции по връщане ще има. Затова България като външна граница на Европейския съюз прави всичко възможно, за да опази сигурността и да предотврати нелегалното навлизане на мигранти, докато в същото време предоставя възможности на търсещите международна закрила да подадат молба но страната не може да се справи сама. Затова е необходимо повече солидарност, включително чрез финансиране и предоставяне на необходимия брой експерти, за да бъде опазена особено важната външна европейска граница, именно тази с Турция. Благодаря ви. domnule președinte cum rezultă și din dezbatere sunt încă foarte multe lucruri neclare. Благодаря, господин председател. Дебата показва, че о, много неща продължават да бъдат неясни. На първо място, Европейският съюз търпи критика за това, че не прави достатъчно ясна разлика между емигранти и беженци. Необходимният публичен дебат. Отворени ли са страните членки за бежанци? Отворени ли са за мигранти? Общественото приемане е, ще бъде много по-голямо, ако разликата е, между двете групи е по-ясна. Ние вече не сме в ситуацията, която имахме 2004-2008 година. Ситуацията много се промени. В момента а, сме свидетели на събития като това в Швеция. Какво ще направи комисията по-различно към настоящия момент? Какви допълнителни мерки ще вземе комисията с оглед на новите обстоятелства? Какво ще направи комисията, за да направи това ясно разграничаване от една страна на бежанци, от другата страна на а, мигранти а, и за едната група правила за получаване на убежище, за другата група правила за връщане? Това задължително трябва да се направи. В противен случай ще продължим да действаме разединено и ще се сблъскаме с сериозни проблеми. Страните членки не знаят какво да правят с определени лица. Не всички страни членки имат двустранни споразумения с всички трети държави. Необходими е, са ни европейски споразумения. Европейската комисия трябва да е, е вземе мерки и да ги комуникира ясно, за да може обществеността да знае каква е политиката за беженците и за мигрантите. Госпожа Кенди. благодаря. Аз бих искал да получа едно уточнение относно правния достъп. В много страни членки нещата са такива, че няма възможност за обжалване на решението за убежище. за мен това е проблематично. Аз самата имам някои, някои съмнение. Ам, е, рискуваме да се намесваме в определени е, права и да създаваме хора първа и втора категория. Какво ще направи комисията, за да защити правата на тъй същите обежище? Благодаря, Джин Ламбъртс. Благодаря. Извинете ме, че пропуснах началото на дебата. Имах важно заседание на координаторите. Господин Диас Демера говори за изключителни е, обстоятелства. Много често страните е, членки установяват наличието на е, изключителни е, обстоятелства и задържат хората по, е, по-дълго. Имаме ли е, информация не само за средния срок, е, който хората биват задържани преди да бъдат е, върнати? За какъв най-дълго период се задържат хората? От посещения, които сме правили в миналото, знаем, че има поне една страна членка, ако не е повече, която разтъртира така да се каже, часовника, всеки път, когато съответното лице бъде преместено от един център в друг. 10 дни тук, 25 дни там, 15 дни на, на друго място. Интересува ме също така да разбера дали страните членки са постигнали напредък по, по отношение на процедурите за лицата без гражданство, защото това е проблем. И знаем, че има страни членки, които работят по процедури за тези лица. И още нещо, още един още един въпрос. Как, как ще, каква процедура ще разработим? Какво ще направим за, за, за тези хора? С, с цялата защита на индивида. Парламента не прави проучване на, на, на, на този въпрос, не прави анализ преди известно време. Ако нямаме информация, можем да го погледнем още веднъж. Госпожа Уинберг. Tack. I fredags mördade en terrorist fyra människor. В петък е, терорист уби петима души и рани е, много в е, Швеция, въпреки че той нямаше право да пребивава в Швеция. А той защо продължаваше да бъде в Швеция? Защото има много политици, а, които. А, които прилагах аргумента, че той е човек без документи, че той е някакъв беден, нещастен емигрант, който си е изгубил документите. Оказва се, че този човек или не е подал документи за убежище, или те са били отхвърли. Във всеки случай обаче не пребивава незаконно в Швеция. Мигрантите очевидно пребивават там, където искат, въпреки че законът предвижда нещо друго. През 2013 година Министра на правосъдието констатира, че полицията издирва хора, които легално пребивават в Швеция. Мартин Йохансон, например, а, не се търси. Сесилия Викстрам също каза, че вместо да се опитваме да връщаме да екстрадираме хората без документи, е добре да се подобрят пътищата за влизане в Европа, за да има колкото може по-малко нелегални мигранти. като политик от Швеция трябва да кажа, че а, аз наистина не вярвам в това, което каза Сесилия Викстрам, а именно, че хората, които искат да предотвратят а, а, атентатите, трябва да си сътрудничат. Трябва да, да истински да реформираме системата за обежище и да реформираме системата Дъблин, защото там също а, наблюдаваме провал. Изтече ли ми времето? Това, което имам да кажа, е много важно. Председателя, просто бъдете по-кратка. Това, което трябва да направим сега е да се погрижим, че лицата, чиято му база обежище е отхвърлена, незабавно да напускат а, а, страната. Ако това не е възможно, а, да а, задържим лицата на такива места, от които те да бъдат екстрадирани. Тоест, връщането на мигрантите трябва да получи много висок приоритет. Сесилия Викстрам, тъй като моята колежка от Швеция спомена името ми, мисля, че трябва да внеса някои пояснения. меко казано, а, съм а, очудена, че се говори по този начин в контекста на ужасяващите атентати в Швеция, на които станахме свидетели и на страдащите хора. Но в Швеция към настоящия момент решихме заедно, че омразата, на омразата не трябва да се противодейства с повече омраза. Това е единствения начин да продолеем е, трагедията да преодоляваме заедно, защото любовта е много по-силна от тероризма и омразата. Мисля, че трябва да, и, да го имаме предвид и в тази комисията. Нека да напомня на колегите и на всички останали, че този парламент е изразил своята политическа воля а, в доклада по собствена инициатива за цялостен подход към миграцията. Огромен процент от депутатите изрази своята подкрепа за това, за което сега колежката ме напада. Сигурни пътища към Европа, за увеличаване на легалната миграция. За всеки да, да се знае откъде идва, защо идва и къде отива. в тази хаотична ситуация, в която нашата система за убежище се сгромоляса или пък не проработи, очевидно това е пътя трябва да използваме настоящия момент, за да се съберем, за да се обединим в искреното убеждение, дълбокото убеждение, че а, любовта, дружбата, европейския а, дух а, са над всичко и са по-силни от онова, което чухме сега и на което станахме свидетели уикенда в Швеция. Благодаря много. И накрая господин Войт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за подробния доклад относно обновения план за действие за по-ефективна политика в областта на връщането. Въпреки това обаче остават някои отворени въпроси. Вие говорихте за 20 милиона евро, които а, а, са похарчени през 2017 година за доброволно връщане. А, и аз се задавам въпрос, това средства от европейския бюджет ли са само? или това са и средствата, които са похарчили и страните членки? Има ли допълнителни програми на страните членки? Задавам се също така въпроса, защото казахте, че мълцина са се възползвали от тези средства, за да се върнат доброволно. Каква е сумата, която получава един, едно лице, което желая доброволно да се върне и тази сума е еднаква ли е в целия Европейски съюз, Тоест, човек, който иска да се върне доброволно от Гърция, човек, който иска да се върне от Швеция, еднаква сума ли получават? Има ли някаква средна сума, а, която комисията препоръчва на страните членки или пък всичко зависи от уменията на доброволно връщащия се да преговаря. И как получава доброволеца да се върне тази сума в брой, с чек, изобщо как? И, още, и още един въпрос. Как комисията гарантира, че човекът, който е получил сума в брой, следващата година няма да е, поиска такава премия за доброволно е, връщане в друга страна членка или пък член на неговото семейство да поиска тази, е, тази сума. Сравняват ли се данните, за да се предотвратят подобни злоупотреби? Само се оглеждам, за да видя дали всички, които желаят, са взели думата. Имаме време. Госпожа Вържия. Извинявайте, малко се поколебах дали да вземат. Ще направя няколко по-общи бележки. тъй като имаше някои изказвания, по които трябва да се реагира. Напълно съм солидарна с Сесилия Викстром. По отношение на атентата в нейната държава. Мисля, че такива лични атаки не са достойни. За това е по-трудно по да се работи и да се мисли по този въпрос. Ситуацията е малко шизофренична. От една страна е мнозинството <clears throat> на депутатите, които искат по-голяма намеса на европейските институции, а пък от друга страна е съвета на министрите, който иска все по-малко за сега. Така не можем да изработим една европейска политика с едни и същи критерии за всеки търсещ обаже. За така, заради това сме в неблагоприятно положение спрямо изисквания на правото. Жълта, е, южната граница е, е доста затворена. Трябва да се попитаме какво да направим. Всъщност, е, тук съм съгласна с е, НПО-тата, които искат да бъдат внителни по отношение на споразуменията за преадмисия, да не връщаме хора в държави, където минималните е, човешки права не се спазват. <clears throat> Знае какви са нашите споразумения с Турция, Афганистан и в Африканския рок. За всъщност. В това съобщ... не бива да търсим решение, където насилствено да връщаме хората. Трябва да се търси решение съобразно спазването на човешките права, включително и Женевската конвенция. Okay, um, if I could go back to Mr. Turaraki, um, could I ask you to um, also, I um, mean, there was a lot of very high quality um, contributions here, and I want to ask you very... Ще дам думата на комисията, имаше доста изказвания. Знаете, че това е изключително важна тема за парламента. Искам да се насочите към това, какво може да направи конкретно комисията по директивата за връщане по темите, които бяха споменати задържането и връщането, но опитайте се да бъдете максимално конкретен, за да видим как и къде комисията може да упражни своето влияние. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Първият въпрос което се появи в няколко изказванията за споразуменията за реадмисия в сътрудничество с трети държави. Така че без сътрудничество и без е, договорка за реадмисия не можем да реализираме ефективна политика за връщане. От няколко пъти значи, комисар подчерта усилията, които се полагат от нашите колеги, специално от службата за външни действия за споразумение за реадмисия. Тук имаме предвид европейски споразумения за реадмисия на двустранни. Така че при, но при всички такива спогодби има нужда от две страни. Успяхме <clears throat> да убедим някои трети държави да се подпишат и тези споразумения се прилага добре. Имаме някои трудности в споразумението с Пакистан. Но от една година насам нещата се подобряват за споразуменията, които, по които преговаряме в момента. Не можем да очакваме чудеса. Полагаме всички усилия. Имаше въпрос дали упражняваме съответен натиск. Да, упражняваме след рамката за партньорство за пете държави в групата за така наречения компакт е, използваме друг натиск, е, правим връзка с е, други политики, търговията, визита, като целта е да се намери подходящ текст, който да бъде подписан от тях през последните пет месеца, като търсихме повече резултати. <clears throat> Експериментирахме с нови подходи. с някои държави, които не бяха подготвени да <clears throat> като например Афганистан. Потърсихме някои други стандартни процедури за действия, които да дават съответна гаранция. Дали сме доволни от състоянието на преговорите до сега? Не сме. Надяваме се, че ще успеем да направим повече, по-специално с държавите в Западна Африка, държави на происход. Там има нужда от повече сътрудничество. Преговаряме интензивно с трети държави и се надяваме, че през тази година, чрез рамката за партньорство ще постигнем повече резултати. Вторият въпрос беше за <clears throat> процедурите за убежище. Дали държавите членки използват всички възможни механизми, с които разполагат, за да ускорят тези процедури. Постоянно наблюдаваме как държавите членки прилагат разпоредбите за убежище. И това всъщност е част от постоянната оценка, която се прави от наша страна. Имаше въпрос за директивата за връщка, връщане и правилата за задържане. Дали лимитите, които са записани в директивата, са нещо, с което се злоупотреба от гледна точка на транспонирането всички държави са направили това. Начинът по който бяха транспонирани текстовете е различен. От две години извършваме оценка по Шенген за връщането. На тази база всъщност сме изготвили нашите препоръки. Няма нищо в тези препоръки, което да е теоретично. Всичко е на базата на практически изводи. Тези препоръки идват от практическото наблюдение и констатациите при оценката по Шенген. И също така наблюдаваме начина по който е транспонирана директивата, дали държавата членка спазва съответните срокове за задържане. Това също е предмет на оценка. Практиката е различна. Но за сега <clears throat> не сме установили при тези оценки по Шенген достатъчно основания за установяване на, за процедури за установяване на, на нарушение. Но тази възможност остава като реакция за нас от гледна точка на оценките, които правим. За сега обаче сме извършили само половината от оценките в държавите членки? Има ли <clears throat> адекватно разграничение между беженците и мигрантите? Да. Мисля, че има такова ясно разграничение в разпоредбите по отношение на процедурите, които се прилагат за беженците и другите, които не са редовни и за които трябва да се прилагат прилата за връщане. Правните пътища спрямо ефективното връщане. Мисля, че няма противоречие между правните пътища за миграция, законните пътища за миграция и ефективното връщане. Тук се опитваме да включим тези елементи в нашата система за управление. Средствата за политиката за връщане и за процедурата бяха спомнати 20 милиона. 25 милиона за сега. За периода 2000 до 2020 става дума за 806 милиона за тази дейност <clears throat> в 27-те държави, комисията ще отдели още 200 милиона, за да подобри капацитета на държавите. Мога да кажа, че средства има. Много е важно държавите да подготвят съответни програми за доброволно връщане и там, където е необходимо за принудително връщане дали наблюдаваме внимателно доброволното връщане. Да, има такъв елемент в нашата политика и целият пакет доброволното връщане и реинтеграцията. Има програми за държавите, където интеграцията е трудна. За да видим това как хората, които връщаме, се интегрират в съответната общност. Като основната цел е да не тръгнат отново по опасния път към Европа. Благодаря. Okay, thank you very much. And we're going to bring this, um... Благодаря. С това приключваме с точка 6 и 7. Сега е гласуването е записано в съответен час. Ще гласуваме в 11.10. Благодаря. Може да си вземете картите за гласуване. Okay, colleagues, we're going to begin the vote. Така, колеги, моля, займете местата си, ще започнем гласуването. Готови ли сте всички? Започваме с гласуването по първата точка, предвидена в тази част финансови правила, приложими към общия бюджет на Съюза. Докладчик е Дания Левиоти. Започваме с изменение 15, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Правим пауза, тъй като има колеги, които току-що са влезли. Не се притеснявайте да не се нараните от бързане. Все още гласуването е открито. ако стане нещо лошо, сигурно аз ще нося отговорност. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Начало на гласуването. Глас от залата. Устройството ми не работи. Моля да ми позволите да сменя устройството. Това е госпожа Спинели. Да, госпожо Спинели, гласуването продължава, докато вие успеете да гласувате. Вие за или против гласувате? Да, ето, вие се преместихте. Да, все още не съм прекратил гласуването. Да, добре. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение първо изменение 20. Гласуваме анблок. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21, част 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36, част 1, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 36, част 2, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 37, 8 и 9. Анблок. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преамбил. Изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 11, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 45 гласа за, 5 против и 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към точка 9 и гласуването по спогодбата за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол. Ако Господин Диас Демера не желая да вземе думата, можем направо да преминем към гласуване. Благодаря, господин председател. Сеньора Сипел и de la и отра ден сеньор има три изменения от госпожа Зипел и от госпожа Чинизи. И предлагам да ги приемем и трите. Благодаря много, господин Диаз Демера. И така, колеги, нека преминем към гласуване. Начало на гласуването по изменение едно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Също се приема. Окончателно гласуване по именно начало на гласуването. Край на гласуването приема се с 51 гласа за, 1 против и 1 въздържал се. Господин Диас Демера получава поздравление като докладчик. Колеги, благодаря ви. С това приключихме гласуването и заседанието. Предстои заседанието на координаторите. 10 uh, минутна пауза. Another fine. And we resume work